and Mr. David. Уважаеми господин Ковачев, господин Давид, може и да пием бира някой път, но сега ще гласуваме. Марио! So, we will start with the impact on... Ще започнем с влиянието на споразумението, финансовото споразумение върху човешките права. Докладчикът е госпожа Вайдере. Госпожо Вайдере, имате ли нещо да кажете? Да. Исках да кажа няколко думи. Ра... Благодаря за великолепното сътрудничество по този доклад. Това е един много иновационен въпрос и имаше доста изменения. 124, което показва, че докладът е привлякал вниманието между колегите. И всички вие сте одобрили първоначалният текст на доклада. Благодаря, благодаря от сърце на всички докладчици в Сянка, господин Дейвид Мартин, госпожа Марията Шакер, Руита Вареш. Джал Станок и всички останали, които допринесоха. Сега докладът е много по-добър от първоначалния му вариант и искам също така на Комисията по развитие тяхното становище вече беше включено в измененията и в настоящия вид на доклада. Това е много добра възможност и да благодаря на госпожа Бовенч и о вас че Основната цел на доклада е да се намерят конкретни решения за най-спешните проблеми, свързани с човешките права. И съм убедена, че резултатът ще е добър и ще допринесе за подобряване на ситуацията с човешките права в света. Благодаря ви, колеги, за сътрудничеството. Благодаря ви.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 62 за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против,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 79 за, против, въздържали се. Не е ясно. Отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 2 за,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 против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. Е, електронна проверка. Don't get me. Край на гласуването. Е, извинете, извинете, не си нося карта за гласуване и съм в посока на социалистическата партия. За гласувам, за изменението. Ние нямаме, ние не познаваме социалистическа група, а само европейци. Приема се с 29 на 30, 102 за, против, въздържали се, отхвърля се, 103 за, 102, 103, казва председателят. 104 за, против,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 електронна проверка. Край на гласуването. А, с 22 на 42 се отхвърля. Да, ами по две по във всеки случай. 108 е, за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се. Говорим за 115 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. За 115 гласуваме. Край на гласуването. 26 срещу 35 отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117 за. Против. Въздържали се. Приема се. 118 за. Против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 против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Край на гласуването. Тридесет на 29 приема се, знаех си. 33 за, против, въздържали се. Същото нещо. Пристъпваме към гласуване. Ако всички участваме, ще стане по-ясно. Ако вече не гласуваме всички, става по-трудно. Четири против, казва председателят. Край на гласуването. Виждате колко е важно как гласува нашия бивш председател. Това променя всичко. 33 е, отхвърлено, 34 за, против, въздържали се, приема се. Край на гласуването. 32 на 34 отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към 41-42 за, против, въздържали се, приема се. Край на гласуването. 34 на 30 приема се. 43 за. Извинете, 44-то изменение за против въздържали се приема се. 45 за против въздържали се отхвърля се. 46 за против въздържали се отхвърля се.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 31 на 35 отхвърля се. Сега, е, е, е, Комисия за развитие, първо изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се, второ, за, против, въздържали се, приема се, трето, за, против, въздържали се, проверка. По средата слабо участие в гласуването.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 zum Bericht Kroatien. И така сега преминаваме към доклада за Харватия. Либо Ручек е докладчик. Имате ли какво да добавите? Добре, в такъв случай нека направо преминем към присъдата. Гласуваме изменение 4 за,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 Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Имам устно изменение след компромис 2, ще го прочитам. Призовава Европейския съюз да установи сътрудничество с хрватските власти и да създаде механизъм за последващ мониторинг. Създаването на подобен механизъм е жизненно важно за гарантиране устойчивостта на мерките за борба с корупцията и организираната престъпност за реформа на съдебната система. Създаването ни подобен механизъм ще бъде в интерес на хрватските граждани и ще насърчи хрватските власти да продължат реформите. Това е текстът. Аз сега да обясня защо го предлагам като устно изменение. Моето изменение се предполага, че е включено в компромис 2, но всъщност според мен не е. И мое право е да предложа изменението си за, като устно и да, то да бъде гласувано. Благодаря ви. Господин председател, аз съм против този доклад. Мисля, че това не е само моето мнение но ако госпожа Макове иска да гласува по него, нека да го направи. Господин председател, аз съм за свободата на инициатива, но госпожа Маковей загуби дебата и гласуването вчера. Защо сега се опитва да съживи дебата чрез устно изменение. Мисля, че не можем да се ангажираме пак в подобни вече с приключени дискусии. Така че, мисля, че докладчикът е прав. Трябва просто да заречим това изменение. Това е. Also Sie haben gesagt, dass Sie gegen die Abstimmung darüber sind, Frau Netz. Казвате, че вие сте против гласуването, така ли? Вижте, аз съм против, но ако колегите кажат, да, добре, но просто ви предупреждавам, че ако продължаваме да действаме така, няма да стигнем до никакъв край. Микрофон за оратора. Вижте, госпожо Маковей, когато членовете казват, че ще гласуваме, ще гласуваме. Ако няма официални възражения, нека да го гласуваме. Господин Салафранк. Вижте, важно е да уточним какво ще правим тук с, по този процедурен въпрос. Каква е практиката? Практиката е, че не бива да действаме твърдо и негъвкаво, както в пленарна зала – мисля, че можем да си позволим повече гъвкавост тук. И трябва да уточним при какви условия компромисните изменения могат да бъдат част от дадено изменение. Госпожа, изменението госпожа Макове, мисля, че е несъвместимо тук с това, което гласуваме, но ако наистина настоява, нека да го направим. Така или иначе, най-вероятно то ще бъде отхвърлено. Благодаря. Е, да, господин Салафранка, аз точно това мислех. Няма официално възражение, така че нека да гласуваме на въпроса. Кой е за устното изменение на госпожа Макове. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега 27 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 28 за. Против? Въздържали се?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 Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 56-то изменение, втората част за. Втората част. Да, първата част отпада, ако се приеме компромис 5. Затова гласуваме директно втората част. 56-то, втората част, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 55-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Шестдесет и първо извинение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 62 за, 2 против, въздържали се, приема се. Jetzt wollen wir sehen, ob Herr Preda mit Island ähnlich erfolgreich ist. И така, сега ще видим дали господин Преда ще има същия успех с Исландия. Господин Преда, имате ли нещо да добавите? Не. Така случай първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Единайсето за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се.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 Либералите са гласували за този път. Край на гласуването. 35 на 27 приема се. Устно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно измерение 6 за. Винаги има устни изменения. За съжаление, зелените са изцяло против устното изменение. Извинете. такъв случай пристъпваме към гласуване на из... компромисно изменение 6 с устното изменение, кой е, без устното изменение. Кой е за компромис 6 без устното изменение, за против въздържали се, приема се в вида без устното изменение. 38 за, против, въздържали се, То на социалистите ли? Проверяваме. Проверка. 38 изменение. Край на гласуването. 35 на 27 приема се. 39-то. Първа част за. Против въздържали се приема се. Втора част за. А, всъщност отпада, точно така. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение 2. За, против, въздържали се. Приема се. Трето изменение за, против, въздържали се. Приема се. Да, точно така. Трето изменение. Сега целият текст е електронно гласуване. Край на гласуването. 56 на 2. 0 въздържали се, приема се. Поздравления! Wir haben jetzt ein Gespräch mit dem Sprecher des Parlaments von Montenegro. И така предвидена е размяна мнение с говорителя на парламента на Черна гора, но при това ще направим 5 минутна почивка. President, Ambassadors, Friends. Господин председател, господа, господа посланници, приятели, за мен е чест да приветствам с добре дошъл говорителя на парламента на Черна горя, господин Аранко Кривокапич. Радваме се, че сте днес сред нас. Не за първи път а, водим разговори с вас. Спомням си, че вие бяхте гост на нашата комисия през 2006 година в ключовият момент преди референдума. Говорител сте на парламента на Черна Гора вече от 10 години. И вие носите, вие помните всичко, всички събитие, всичко случило се през последните 10 години в страната, което предполагам не е много лесно за вашите противници. През последните няколко години приехме редица резолюции за напредъка и реформите във вашата страна. В много отношения страната ви е добър пример за напредък. Това е единствената страна в региона, която в момента преговаря за условията за членство в Европейския съюз. Имате много добри успехи в транспонирането на достиженията на европейското право. Също така, гражданското общество играе много важна роля в целият процес. Ще спомена някои от... Това са само някои от успехите, с които може да се гордее вашата страна. Тези успехи трябва да бъдат поддържани и трябва да продължите с реформите за благото на гражданите на вашата страна и на региона като цяло. Ето защо трябва да положите още усилия за, запазване, за гарантиране на независимостта на съдебната система, както и борбата срещу корупцията. Трябва също така да подобрите разследванията и наказателните присъди в делата за корупция на високо равнище. Трябва също така да работите за увеличаване гъвкавостта на пазара и подобряване на отношенията с всички съседни страни. Най-добре бих искал да помоля колегата Кукан да направи няколко стъпителни думи, преди да, дам, преди да ви дам на думата на вас, господин говорител на парламента. Благодаря ви, господин председател. За мен е че да се изкаже предговорителят на парламента на Черна гора. Бих искала да го, при... Бих да го приветствам с добре дошъл на нашето заседание. Опитът на нашата междупарламентарна делегация показва, че в рамките на преговорите с, на разговорите с колегите от Черна гора, стигаме до извода, че те гледат много сериозно и отговорно на преговорите за членство в Съюза. Понякога преговорите са доста сложни и трудни, но винаги стига, успяваме да приемем накрая съвместна декларация, И това е свидетелство за политическата култура на диалог в Черна гора. Това е много важно в региона на Западните Балкани. Ето защо, господин говорител на парламента, мога само да ви призова да продължите да работите по същия начин, както до момента в процеса на преговори. Искам да се Върни наказаното от вас, господин председател, а именно, че Черна гора е единствената страна, която е в процес на преговори. Според мен е много важно да продължаваме да работим в рамката на политиката на разширяване за региона. Много важно е, че Черна гора се вписва в тази рамка. Трябва да ги поздравим за този успех, но те носят и огромна отговорност като действена страна в региона, водеща преговори. Тъй като ние имаме нужда от пример в региона, в Западните Балкани. Пример за това, че може да държавите кандидатки да отговорят на критериите за членство в Европейски съюз, като показа и Харватия. Това е възможно и това е много силен довод в а, отговор на критиката на някои държави към Европейския съюз, че не поема своят ангажимент. Имаме, разбира се, някои критики. Вие знаете къде, кои са проблемите ви. Положителният е факт, че преговорите започват с глави 23 и 24. Както знаете, това са, те, те обхващат най-чувствителните въпроси в редица държави. Този метод на водене на преговори е много по-ефикасен, тъй като той дава възможност да се съсредоточим върху най-важните и най-чувствителни въпроси. Благодаря ви, господин председател. Lot, Благодаря. За мен е чест да мога да говоря тук. Няколко месеца преди независимостта мисля, че вече го казах, че трябва, че е голяма привилегия да можем да изградим една европейска държава. Това е чест и привилегия и мисля, че това е типичен, типичен пример в момента а, за това как Балканите решават този тежък въпрос и как работим мирно и продуктивно, ако мога така да се изразя. В Нашият парламент в Черногора имах възможността да се срещна с много от видните личности тук, включително и бившия председател на парламента Пьотерин. Той винаги е подкрепял а, нашия регион и нашето присъединяване. И искам да изразя благодарностите си към него. Тук е и заместник-председателя Кукан, който участва и в комитет, комисията по стабилизиране и асоцииране. И ние работим заедно най-вече по ключовите глави 23-24. Но има нещо ново в интеграцията на, Монтен... на Черна гора, а именно ролята на парламента. Парламентът е мястото за интеграция. Както знаете, преди това беше място на разделение, но сега имаме ключови, имаме ролята му на ключова институция за в бъдеще и за интеграцията. И въпреки, че доста при нас са против проевропейските организации, ние все пак работим заедно. Парламентът работи за промяна на Конституцията и имахме една конституция от през 2007 година след независимостта, но сега променихме разпоредбите най-вече относно правната система, както от конституционна гледна точка, така и от нормална, нормалната правна система и а, съответно разследванията. Имаме и нови модули, за да изградим една по-стабилна рамка за отчетността на правната система и за независимостта й. трябва да имаме една мощна и независима прозрачна съдебна система. И в следващите няколко месеца работим, ще работим по промяната на Конституцията и ще е, продължим в тази насока. Надявам се, че с новата комисия в парламента ще успеем да разгледаме промените в нашата конституция. И ще покажем как може да се направи бързо промяна. Защото искаме да имаме правилния модел, без никакви извинения и оправдания, за, примерно, недостатъчно добро функциониране на а, Конституцията и на съдебната система. И имаме 86 изслушвания бяха направени на миналата сесия на парламента. Това, което правим, е може би уникално от такава гледна точка. И 15 дни преди изборите ръководителя на основният избирателен списък пое отговорностите за правната система. Тоест, тези хора работят и по време на изборите, и по време на предизборната кампания. Така че това е нов тип, ново усещане за демокрация в нашата сравнително млада държава. Сега имаме много предвидени изслушвания за следващата година. В на теми като корупцията и други. И ключовият, ключовата комисия при нас е комисията по бюджета, а също така е комисията по европейската интеграция и комисията за борба с корупцията. Ръководителите на тези комисии са от опозицията. Но на този етап от интеграцията много е важно да имаме функционираща комисия по а, борба с корупцията, както и за европейска интеграция. Правим оценка на задачите, свързани с присъединяването и включваме и а, сектора на НПО. И се надявам, че нашето малко общество ще мобилизира всичката си сила. А сега вече влизаме в институционалната фаза на интеграция. Това означава, че трябва да ангажираме цялото общество за а, прилагане на постигнатото в преговорите и прилагането на европейските ценности. Това, което искам също да кажа е възможността всичко това да се впише в един по-продуктивен подход. Мисля, че това е стремежа на всяко едно общество, не само на новите демокрации, а именно да имаме пълно правенство на закона и зрялост на обществото. Ако имате правенство на закона, това общество може да се счита за зряло. Това е основният критерий. И се надявам, че в процеса на интеграция на Черна гора ще това. Не знам дали мога да обещая пълно зрялост на обществото, но поне добро прилагане на ключовите стандарти за правенство, върховенство на закон. Виждам, че не ми остава много време. И бихме могли да бъдем евентуално не само пример за зряло общество, но и за добро мултиетническо общество, за смесица на цивилизациите. Но това, което е традиционното ни общество, това е едно мултиетническо общество, мултикултурно. Това е идеята още от времето, когато нашата държава имала цар – и той е бил достатъчно мъдър да наблегне на този модел. Мисля, че такава е идеята и на останалите страни от Балканите. И мисля, че не е само тяхната. Но ще се опитаме да подпомогнем повторната интеграция на района Смятам, че постигнахме много през изминалият век, особено през 90-те години. Но имаме също така и много качествена история, наследство за това как да интегрираме наново Балканите в Европейския съюз. И ще продължим да работим в това отношение. Както знаете, започнахме парламентарна реформа още преди 10 години, като една местна инициатива. И се опитахме първо да помирим този район, а след това да имаме по-тясно сътрудничество между парламентите. Благодарение на нашите приятели, които са с нас от началото, Чарлз Станок, Дорис Пак – Господин Танок написа много резолюции в това отношение, госпожа Луначек също и много други. И сега, знаете, че когато имате приятели, да ви помагат да разбират грешките ви и да ви помагат да не ги повтаряте, нещата стават по-лесни. И за това искам да изразя радостта си да видя представителите на Харватско. Тук скоро в функциите им на членове на Европейския съюз. Смятам, виждайки това, че бъдещето ще бъде много по-добро. Благодаря. Благодаря ви много, господин председател, за тези встъпителни думи. Господин Танок първо има думата. Благодаря, господин председател. От все сърце е, пожелавам добре дошъл на господин е, преждоговорившия. Съжалявам, че не можах да присъствам в началото на изказването ви. Както знаете, в моя доклад аз Мой доклад беше гласуван почти без никакво, никаква опозиция. Тук в тази комисия имаше компромисни изменения, но като цяло беше удовлетворителния изход и Черна гора продължава да ни съобщава така положителни новини. Понякога сме отправили градивна критика, но така или иначе вашата страна върви в правилната посока и ние се надяваме, че вашите приоритети ще бъдат 23-24 глава, както и въпросите за организираната престъпност и корупцията, е, това е мнението както на Европейската комисия, така и на хората в Европейския съюз. Е, това засяга Западните Балкани като цяло, но аз съм убеден, че вашето правителство и вашият парламент ще направят необходимото, за да е, отговарят на изискванията за напредък по тези глави. Не, имаш жив интерес към доклада, имаше доста изменения във връзка с, с правата на младсинствата, хора напуснали родните си места, околната среда, подобряването на средствата, с които разполага вашия парламент. Е, като малка страна, вие сте направили доста неща за подобрение на мониторинга. Има консенсус за евроатлантическата интеграция на Черна гора. Като цяло, вие имате същите проблеми, както и някои от вашите съседи в региона. А, Имаше и безпокойство във връзка с, с граничния спор с Харватия. Надявам се проблема да се разреши в скоро време, защото Харватия в близки срокове ще стане пълноправен член на Европейския съюз. А, ние приветстваме вашият роля на медиатор в региона, защото в някои от околните среди нараства напрежението, като например в Албания, Босна и Херцеговина и така нататък. Но в момента вие сте страна кандидат, която вече води преговорите. Вие сте лидер измежду страните на Западните Балкани. Парламентът ще ви наблюдава отблизо по пъти ви към Европейския съюз и да се надяваме по пъти ви към НАТО. Това е което имах да кажа. Благодаря господин председател. Благодаря ви. Господин говорител, вие споменахте приятелите си, си и наистина имате много приятели, не само тук в тази комисия, но и в групата на социалистите и демократите. Ние настояваме за разширяване и интеграция на Европейския съюз и винаги е било нашата цел приключването на всички държави в Западните Балкани в Европейския съюз, сред които, разбира се, е и Черна гора. Естествено, вие в ваша страна трябва да си напишете домашното, трябва да изпълните задачите, които стоят пред вас. Ето защо е окоръжаващо да чуем от вас, че има консенсус в Черна гора, че има консенсус в обществото и между политическите партии за насоката ви на развитие. Радвам се също така да чуя, че председателят те на много важни комисии, като например комисията отговаряща за преговори с Европейския съюз, се председателства от представители на опозицията. Знаете какво ви остава още да свършите в областта на борбата с корупцията, подобряване на функционирането на държавната администрация. Мисля, че знаете какво ви оставя да постигнете и смятам, че сте на прав път. Важно е също така да се възползвате от опита на новите страни, членки на Европейския съюз. А именно, една държава се подготви за членство не само в политически измерение, чрез борбата срещу корупцията, но и в економическо измерение. Защото скоро ще станете част от а, единния пазар с 500 милиона потребители, което ще отвори нови възможности за вас, но ще засили и натиска върху вашата економика. Така че бих искала да ви попитам как виждате развитието на економиката ви? Знаете, че за нещастие живеем в време, в което повечето от нашите економики изпитват трудности. Кризата има своето въздействие върху вашата економика. Така че ще се радвам да чуя какви са вижданията ви за економиката на Черна гора и как ние бихме могли да помогнем за по-доброто функциониране и за по-доброто интегриране на черногорската економика в европейската. И накрая, вече споменахме, че Черна гора вече излиза на преден план. Хрватия ще стане пълноправен член на Съюза на 1 юли, след което вие ще сте наред. Което е и голяма отговорност за вас. Вие трябва да слушате, да слушате за пример на приятелите ви в Сърбия, Босна, Херцеговина и Албания. Трябва да им да послушате за пример за това как могат, може да се постигне членство в Съюза с полагане на съответните усилия. Така че се надявам Черна гора да изиграе своята важна роля не само за гражданите на вашата страна, но и за целият регион и процес на разширяване като цяло. Благодаря ви. You, Благодаря, господин председател. Господин председател на парламента на Черногора, добре дошли тук. Вашата държава е пример за успех – Бившият комисар Оли Рен каза преди 7 или 8 години и каза това преди 7-8 години и сега, толкова време по-късно, все още се говори, че вие сте наистина един успешен модел за региона. Мисля, че има какво да поздравим. Аз бях измежду хората, които настояваха да се започнат преговорите с Черна гора, защото смятам, че само когато се започнат преговорите, ще, е, държавата ще бъде е, способна да направи нужните промени и реформи. И нека да кажем, че когато първата крачка се направи, ние сме готови да продължим със следващата. Основната разлика между вашата държава и други в региона, които не, вяр... не вярват в реформите, е, че всъщност не знаят какво ще е бъдещето им. И за това е много важно не просто да казваме какво ще правим с вас, но да кажем и какво ще правим ние тук от наша страна, защото двигателят на реформите ще осигури бъдеще. Държавата трябва да знае, че когато реформите, които прокара са успешни, ще получи, така да се каже, награда. Трябва да направим повече. И аз лично не бях толкова активна, както а, господин Танок. И не вкарах изменения в текста, защото смятам, че господин Танок е вклю... включил в текста и положителните и отрицателните аспекти, които е наблюдавал във вашата държава. Идеята не беше да се включват безкрайно много изменения и да ви обезкуражаваме в процеса. Един въпрос е пак. Вашата роля в този регион беше водеща относно добро, доброто съседство. А сега, след като започнахте преговори с Европейския съюз, смятате ли, че това ще ви остане един от вашите приоритети? Смятам, че ще бъде добре една държава, която не е пострадала от военни намеси от други държави и от региона. Вие сте единствената държава, която и до сега сравнително лесно организира заседания, на които всички се разбират. Смятате ли, че ще бъдете все така лидера в добросъседските отношения, в регионалното сътрудничество? Ще ви остане ли време, като се има предвид трудността на процеса на преговорите? Благодаря. Да, благодаря. От все сърце пожелавам добре дошъл на господин председателя. Ние сме приятели от години. Не е необходимо да ревнувате или каквото и да било. Макар и да не сме част от едно и също политическо семейство, е, ние се харесваме и аз мога да ви кажа и какво не харесвам. Хубавото с е, Черна гора е, че имаме колегиална атмосфера и можем да бъдем е, откровени в диалога си. Вие казахте, че проблемите в Черна гора не са същите, както са проблемите в съседните страни. В Черна гора е по-лесно от другите страни, където етническите напрежения са много по- чувствителни. Все пак искам да разбера нещо за положението с младсинствата, албанското младсинство, босненското младсинство. Е, в каква степен имате проблеми с тях? Е, в населението на Черна гора има и значителен процент сърби. Можете ли да ни кажете няколко думи за това? И освен това искам да подчертая и това, което каза Ана. Искаме да продължим да използваме е, форума, той да бъде активен, да работим съвместно в интерес на региона. преговорите, които продължават, не не, не създава достатъчно работа на парламента. Е, трябва действително да се заемем с е, този въпрос. И ако бъдем поканени, е, нашите колеги с удоволствие ще вземат участие в дискусията на този форум. Благодаря ви, казва председателят. Аз мисля, че с тези въпроси вие откривате цели пропасти. И от името на зелените, от все сърце ви пожелавам добре дошъл на този парламент. Аз мисля, че е чудесна идея, че дойдохте да говорите тук и между останалите официални срещи, които имате. Така че, добре дошъл от мое име. Искам да приветствам и това, което казахте, че вашият парламент, както вие самия казахте, е фактор за интеграция, особено когато говорим и за европейска интеграция. Ние знаем, че има напрежение вътре в парламента и е, след казаното от моята колежка, е, ние знаем какво става между сърби и черногорци в Сърбия. Знам, че имало напрежение във връзка с езика, знамето и така нататък. Какви са последните събития, ако обичате да ни запознаете излизате с най-новото. И още нещо. Искам да изразя безпокойство. Вие знаете, аз съм приятел на Черна гора, така че задачата ми е винаги да задавам и критични въпроси. Но, мисля, че факта, че вие вече водите преговори с Европейския съюз, е, че глава 23 и 24 са е, отворени. Това е хубаво е, не само за Черна гора, но и е, за Западните Балкани. Това е хубаво и за нас. Това означава, че след Харватия процесът продължава, няма да спира по различни причини и бях, беше изразено безпокойство за свободата на словото, е, доколко те са свободни да отразяват събитията, е, свободата на журналистите, имало ли е заплахи, в някои случаи е, извършителите са изправени на съд. Сега сестрата на министър-председателя съди журналист, който е критикувал приватизацията на телекомуникационните системи в приватизация, в която се предполага, че е участвала сестрата на министър-председателя. Това е така критичен случай и искаме да разберем как е, се отнасят властите към него и как, е, е, как, как, как реагират на този случай. Има и други въпроси. Има ли напредък в други случаи на заплаха към журналисти? Някои журналисти споделиха страховете си, че поради е, критиките, които отправят срещу правителството, ще получават по-малко реклами, защото има е, натиск от страна на някои дружества, рекламодатели. Не знам дали можете да ми отговорите сега, но искам все пак да повдигна този въпрос. Е, защото е, аз не съм единствената депутатка в Европейския парламент, която се безпокои е, от въпроса за независимостта на медиите. И друг въпрос за представителство на жените в парламента. Ние приветстваме, че в вашата избирателна рамка сте си поставили като за цел 30% жени в парламента. Обаче, ако правилно съм сметнала, до сега има само 17%. А, дали вие като говорител на парламента възнамерявате да направите нещо, за да има по-висок процент, минимум 30%? Не, че във всички е, стари държави членки нещата са идеални, но поне в този парламент имаме повече от 30% жени. Е, е, имаме избирателна рамка, как ще стане това. Е, е, жените, които са сложени в списъка, действително да бъдат избрани, а не да бъдат на края на списъка. И накрая аз виждам, че Черна гора е лидер в областта на правата на хомосексуалистите, лесбийките и транссексуалните. Бившия министр-председател покани министрите от целия регион. Мисля, че вашето регионално лидерство е искам, е, е, е факт и парламентът ще бъде активен и по този въпрос. Благодаря ви за това, което правите е, и се надяваме да бъдете следващия бъдещ член на Европейския съюз след Харватия. You, Speaker... Благодаря ви, господин председател. Господин председател на парламента, бих искал да ви приветствам с добре дошъл от името на групата на либералите и бих искала да ви поздравя за постигнатото до момента. Надявам се по време на ирландското председателство да отворите нови глави за преговори. Това е целта ни и знам, че има много силно, силна мотивация от това са страна. Знаете, че в момента двамата ми се председатели се опитват да постигнат исторически консенсус, който ще бъде много силно послание за всички в страни в региона. Знаем, че тронката от Черна гора, Босна и Херцеговина и Косово ще се превърнат в движеща сила за региона. Бих искал да се възползвам от тази възможност, за да се върна на част от а, изказването за бъдещето на Черна гора и възможността на въпроса с хомосексуалните, лесбийките, транссексуалните. Във всички държави, членки на Европейския съюз, подобни изказвания, като изказванията, които се чуха в Черна гора, биха се възприели като риторика на омразата. Така че това няма нищо общо с европейската интеграция. Това е напълно неприемливо, дошло от никъде изказване, поне такова е моето виждане за нещата. Бих искал да чуя каква е вашата реакция. Според мен Черна гора трябва да инвестира много повече в диалога с всички НПО от една страна и правителството от друга страна. Казаното и направеното всъщност беше пренебрегване на подобни изказвания. Това може би е някаква стратегия, но според мен не е стратегия, всъщност е тактика и то погрешна тактика. Смятам, че ценностната система на Европейския съюз трябва да се наложи стъпка по стъпка и в Черна гора и то не само в медиите, както каза и Улвеке, а в всеки един диалог между НПО или от името на НПО, ако можем да приемем, че църквата е един вид такава организация. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. Да. економиката, както и навсякъде друга да мина през своят балон на недвижимите имоти. Но ние сме малка територия. И е, те първо ще трябва да развиваме инфраструктура. За сега използваме около 20% от капацитета си, ще имате първо развитие на ВИ. За сега растежа ни е нисък, 0,5%, но смятам, че имаме капацитет да го увеличим, ако сме достатъчно умни. А не както последния път да, изтървахме, да изтървем доста възможности. Туризмът също се разраства. Около 7% по-голям и е броя на туристите. И съответно се говорих даже с министрите на Харватско как да направим взаимна употреба на туристическите си богатства Добровник, да се възползваме от Добровник и а, други туристически ресурси. А също така да изградим една подобна връзка между двете държави. Благодаря за подкрепата, която ни оказвате. Да, Черна гора. Нека да се опитаме да бъдем обективни все пак, но имаме доста опит вече. А, изкарах 24 години в парламентите на други държави. да. Ние сме центъра на стабилността в този регион. Мисля, че можем да го кажем. Ние сме центъра на равновесието. Нищо, че сме малка държава. Естествено, от нас зависят и много от последиците за стабилността за региона. Опитваме се да подсилим тази позиция, да го да интегрираме в парламентарния живот – и да използваме този форум за допълнително сътрудничество между парламентите. Да продължим дискусиите и с Словения, и с Македония, с Сърбия за бъдеще, с Босна и, и Косово. Това са най-чувствителните партньори. Но, виждате, нашата история и от преди 19 век ние съществуваме и сме важно действащо лице на територията на Балканите. Много от нашите управници са, възползва, са се възползвали от позицията ни и от на ролята ни и са помагали на свои съседи в Балканите. Така, както каза и Дорис, ние сме едно мултикултурно общество. Имаме типични младсенства, например албанци, които също държат за нашата държава. Да, имаме и православно младсенство, което се дължи на историята. През 19 век нашия цар е завладял територия с ислямско население – но той е оставил на населението същите права, каквито и за другите, включително и употребата на шарията. Така че ние можем да кажем, че сме били е, една теокрация през още през 18 век. Виждате каква зрялост е това от страната на лидерите ни. И тази увереност в нашите възможности, която сме имали и тогава, е базата на днешната ни увереност. Сърбите не бихме могли да ги наречем мълцинство. Опитвам се да не използвам думата мълцинство, например, дори и за Харватия, въпреки че те са само 1% от нашето население. Те имат много по-голям принос пък в културното поле. И имате също 9% Сърбия, сега имате по-голямо количество. Така че, ако кажем мълцинство, това е по-скоро политически иска, смятам, отколкото по- истински културен иска. Председателят на, на, на Комисията за борбата с корупцията беше лидер в Комитета за борба на сръбските жени. И ние се опитахме да изберем и други подобни личности и да ги включим в нашата реформа. Било то в контрол на бюджета, било в контрол на интеграцията или пък борбата с корупцията. Ето така работим заедно. Това е част от нашето културно наследство. Много пъти имаме такива странни ситуации, когато при брат едно семейство, единия е сърбин, другия е от е, Черна гора. Такива случаи има много. Или пък са от различни религии. Католици, мусулмани и така нататък. Тоест, ние не сме етническа нация, ние сме гражданска нация. Ние сме нация, държава на гражданите на Черна гора, не на черногорски граждани. Това е разликата. Свободата на медиите. Двата най-добре продаващи се вестника са на опозицията. Един от тия вестници почти си създаде собствена партия. Другият подкрепя опозицията. Ето това е свободата. И има няколко проблемни случаи, с които трябва да се занимаем, така е. Но смятам, че имаме все пак някакво равновесие. И в случая с сестрата на премиера, която е в конфликт с а, един от безниците. Имаме случаите с Deutsche Telekom. И опозицията също може да участва. В случая с, с сестрата на премиера. Тя трябваше да дойде в парламента, ако я повикат. Но нейният брат беше извън тези дейности. И нека да не забравяме също как протичат изборите при нас. Виждате, това е истинско равновесие. Когато имаме донос, съответно трябва да има разследване. Но ние нямаме такъв закон в наказателните ни закони за доноси. Относно църквата при нас, мисля, че имаме едно и също становище, един и същия проблем с премиера Дачич. Смятам, че нашите действия напоследък се базират на това, а не на обвиненията в организирана престъпност. Смятам, че тази политическа институция е важна в Сърбия и в Черна гора. На политическата сцена, не на регионалната сцена. НАТО бива наричан Тундрети Третият рай. Сега, не след бомбардировките. И те не са вписани в наш... според нашите закони. И само Само православната църква, Сръбската православна църква, е записана. Ислямските организации са регистрирани. Само, само Сръбската православна църква, извинете, е извън закона. Тоест, ние имаме едно мултиетническо общество – много ясна защита на правата на, на ЛГБТ обществото. Така че всяка голяма ценност има нужда от опозиция. И може би Сърбия ще ни мотивира да изградим силни ценности. Но само ценности, които да спазват закона и с господин Дачиш смятам, че ще успеем да изградим бъдеще за района. Ще се опитаме да помогнем на сръбските ни партньори и да си сътрудничим с тях за бъдеще. А сега, както вече казах, и в предишното си изказване, много е важно че след Словения имаме Харватска, която се присъединява. С интеграцията на Харватска. Самата същност на Балканите се интегрира в Европейския съюз, защото а, те, са, те също вземат много централно място в нашия район. И съм сигурен, че смятам, че те ще бъдат пълноправен член. Така както и по-нататък Черна гора. Благодаря. Президент Диранко, Господин председател, благодаря ви за вашето изказване. Благодаря ви също така и за заключителните думи от страна на госпожа Луначек. Надявам се. Е, госпожа Луначек иска нещо да ви пита. Искам. Uh, а за участието на жените в парламента, е, е, как възнамерявате да се подобри положението поне 30% жени? <laughs> повече демокрация в парламента, повече жени в парламента. Има пряка връзка. Колкото повече расте демокрацията, толкова повече расте властта на жените винаги. Herzlichen Dank noch einmal, Herr Präsident, und wünsche Ihnen weiter Erfolg bei Ihrer Arbeit.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 meine Damen und Herren. Дами и господа, е, искам да поздравя с добре дошъл господин Пьер Вимо, изпълнителен генерален секретар на Европейската служба за външни дейности. Искам да ви кажа, че той всъщност се намеси много по-бързо, отколкото е, мисията за, за учения в Мали, така че можем да му благодарим. Благодарим ви за това, че дойдохте тук е, след срещата на министрите е, във връзка с подкрепата за е, Мали, но също така е, и наблюдението върху ситуацията в Мали. Може би ще чуем информация за това заседание, което се е провело на 5 февруари 2013 година в Брюксел. Е, е, то е съпредседателствано е, той е от представители на Африканския съюз. Ние сме малко неудовлетворени, защото имаме чувството, че стратегията за Сахел, която беше определена преди година и половина, не стигна достатъчно далеч. Не то не е толкова въпрос за Сахел, колкото за Европейската служба за външни действия. Може би има причина за това. Може би има обяснение е, за случилото през януари след решението от октомври. Е, мисията за обучение, която трябваше да се изпрати в Мали, дори е, не се състоя. Можем да попитаме защо. Е, въпросът е полезен, защото всички споделяме този интерес е, искаме тези действия за бъдеще да протичат по-бързо и е, може би парламентът в даден момент може да окаже подкрепа. Е, така че е, е, ние ви е, посрещаме с дълбока признателност. На 31 януари е срещата в Доха. Европейският съюз трябва да участва. 50 е, милиона евро получиха зелена светлина. Поздравявам ви за посещението. Очакваме е, да чуем информацията, която ще споделите с нас. Пяр, имате думата. Е, е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, скъпи Елмар. Ще се опитам да бъда колкото може по-кратък, даже може би по-кратък от е, тренировъчната мисия в Мали, която ще продължи поне 15 месеца. Ще ви осведомя на какъв етап сме в момента и какво се случи през последните няколко дни по отношение на Мали. По трите измерения на кризата на място, а именно военното измерение, политическото и дипломатическо измерение и всички въпроси, свързани с економическото развитие на страната. Ще се опитам също така да отговоря и на някои от въпросите си, които повдигнахте в стъпителното си изказване. Започвам с военното положение. В момента преминаваме от един етап към друг етап, а именно малийските и френски военни части вече имат контрол над по-голямата част от градовете в самата част на Мали с помощта на африканските сили. В момента има около 4000 френски военнослужащи на място. А, от, вън, от армията на Мали има между 4000 и 5000 военнослужащи. Има също така и над 2000 а, военнослужащи от Чад и близо 2250 войни от други африкански държави вече са на място, като броят им ще се увеличи до 5, дори 6 хиляди с времето. Така че, както виждате, този етап продължава. Така сме изправени пред съвсем нова ситуация. Трябва да видим как ще премине етапа на стабилизация и на обезопасяване на страната от военна гледна точка и в частност на северната част от страната. Там в момента се укриха част от бунтовническите сили и се готвят да контратакуват с еднократни терористични атентати и други подобни действия. Това ще доведе до тъй наречената асиметрична война, това е военният термин и това е много трудна за водене война. Изправени пред тези предизвикателства, какво прави Европейският съюз? Първо, Европейския съюз предоставя необходимата логистична подкрепа за африканските сили. Става въпрос за 50 милиона отпуснати по механизма за подпомагане на Африка. Това беше обявено в Адисабеба преди няколко дни. На второ място започна разполагането на място на мисията за обучение на Европейския съюз. Тази мисия има за цел подкрепа и обучаване на служителите на малийските военни а, сили. Очаква се през няколко дни да Пристигнати цяла, целият ефектив на мисията, близо 500 човека, след които 200 са обучаващи, а останалите се занимават с практически въпроси, включително и гарантиране на безопасността. до момента постигаме много добри резултати. Също имахме много добър отзив от повечето държави членки. Почти всички предложиха да участват. Последно се присъедини към нас и белгийското правителство, което обеща да изпрати санитарни хеликоптери, които ще се прехвърлят всъщност от операцията на френските военни сили към европейската тренировъчна операция. Сега се запускваме с въпроса дали да действаме към бавно прехвърляне към тъй наречените африкански сили, които се председателстват от Африканския съюз и ЕКОВАС, или да се прехвърлим към миропазваща мисия на ООН. Но знаем, че подобна мисия ще отнеме време, за целта ще ни трябва съгласие и даване на мандат от Света за сигурност на ООН съвета чрез резолюция трябва да определи мандата за създаване на тази миропазваща мисия, определя бюджета и всички практически аспекти на мисията. Предполагам, че голяма част от тази евентуална миропазваща мисия на ООН ще обхване всъщност силите, които в момента са част от тази африканска мисия, но все пак тази, целият процес е доста дълъг и за да се стигне до там, членовете на съвета за сигурност на ООН трябва да са сигурни, че положението е достатъчно стабилизирано от военна гледна точка, както не еднократно е повтарил Банки Мун, за да има миропазваща мисия, трябва напърно преди всичко да има мир а все още не сме на този етап в Мали. Затова трябва да направим по-добра оценка на положението през едните няколко дни, преди да продължим в насока на тази миропазваща мисия на ОНЕ. И с ми казано, тя няма да бъде организирана през едните няколко месеца, а междувременно ще продължим да работим с така създадената рамка. Преминаваме към втората, второто измерение. В момента политическото положение в Бамако е сравнително спокойно. Беше прията пътна карта с две основни насоки. Първата е начало на политически процес, който ще доведе до провеждане президентски избори през июли Първият тур на изборите ще се проведат на 7 юли. Някои наблюдатели смятат, че тази идея е прекалено амбициозна, но поне разполагаме с тази дата и всички може да работим в подкрепа на властите на Мали, за да могат те да спазят тази дата втората насока е започването на процес на национален диалог и помирение, чрез създаване на национална комисия, като целта е да се обединят, да се събрат на едно място представители на всички политически сили, както и представители на всички общности в страната, както от севера, така и от юг. Договори не само за общността на туарегите, но и на всички останали общности и процесът вероятно ще бъде доста труден, тъй като общините в момента са много разединени. И в един момент, вероятно, този процес на помирение ще се съчетае с процеса подготвящ президентските избори. И е ясно, че няма да се постигне резултат в процеса на помирение, докато не се избере нов президент на страната, защото само новият президент може да даде легитимност на процеса на национално помирение. Ние подкрепяме и този процес чрез различни инструменти за финансова и техническа подкрепа, които ще предоставим на властите в Мали. От техническа гледна точка ще помогнем организирането на изборния процес. Разбира се, също така ще изпратим и мисия за наблюдение на изборите, когато се стигне до там. И трето, смятам, че не, не губим време и не бива да губим време по отношение на економическата помощ. Помагаме на Мали чрез краткотрайни помощи. Чрез инструмента за стабилност обявихме пакет от 20 милиона насочени към освободените райони в северната част на страната, като целта е да се възстановят възможно най-бързо някои от социалните услуги, които, а, изчез... които на практика вече не съществуват. Освен това, както беше обявено и от комисария Пибълс, отново започвам, подновяваме програмата за подпомагане на страната, която беше замразен с известно време. Цялостният финансов пакет от 250 милиона евро, които са сочени за образование, изхранване и безопасност. И тези средства ще бъдат отпусни възможно най бързно под формата на бюджетна помощ, за да може страната да се възстанови възможно най-бързо. Към всичко това трябва да добавим и хуманитарната помощ, като възлиза на над 115 милиона евро, идващи от бюджета за хуманитарна помощ и от Европейския фонд за развитие. Мисля, че така придобивате доста добра представа за случващото се в момента и за мерките предприятия от Европейския съюз. Някои от вас може би биха ни опрекнали, че помощта закъснява прекалено много, но мога да ви уверя, че не такова е позицията на властите на Мали, на срещата на брюкс, която се проведе миналата седмица, министр председателят на Мали отново подчерта, че Европейския съюз е основният партньор и е основният е, подръжник на Мали в е, контекста на тази криза. Една от основните трудности, с която се сблъскахме, е, при подготвянето на тренировъчната мисия беше превратът в Мали преди една година, който доведе до навлизането на бунтовниците, до завладяването на северната част на страната от бунтовниците. Този преврат доведе до забавяне от страна на властите на Мали и ние очаквахме зелена светлина от тяхна страна за да продължим с нашата тренировъчна мисия. Едва в края на юли започна, отново подновихме работа след връщането на временният президент на страната. И така подновихме усилията за изпращане на нашата тренировъчна мисия след начало влушаването на кризата през месец януари. и приключихме целият процес за преговори всъщност само за един месец. Мисля, че можехме да действаме и по-бързо и по-добре, но мога да говоря, че всички е, участници на място се радват, че нашата тренировъчна мисия вече подготвена и ще започне да функционира възможно най-бързо. Съжалявам, ако говорих прекалено дълго, ще спра тук за момента. Much, Pierre, for... Благодаря. Благодаря, Пьер, за тази информация. Сега ще дам думата на господин Алаки. Благодаря. Благодаря за представата, която придобихме по мерките. Виждате много комплексна картина с аспекти хуманитарни, економически, военни милиони евро пакет с а, хуманитарната част на 200 хиляди, 200 милиона, извинете, на дългосрочен план. И 50 милиона за финансовата логистика. Много впечатляващи суми за а, такава страна като Мали, още повече при настоящата финансова криза. Разбирам, че вие не сте този, който взимате решение в това отношение, но тук липсва политическата картина. И тук нека да не забравяме ролята на Алжир. Нека да не се залъгваме, че ще решим и сме решили кризата в Мали с френската военна намеса. И че разбираме напълно комплексната картина в Сахел и ако не включим Алжир, ако не включим пълните промени в политическата картина и разузнаването и действията, които са направени през изминалите 20 дни, не вярвам, че ще отидем далеч. Както знаете, трите основни групи, това, което аз наричам мафиотско-терористични организации – са, защото те са първа класа мафиотски организации, трета класа терористични организации, подкреп, са подкрепени тайно и не толкова тайно от Алжир. Така че, както много пъти се е случвало в много части на света, тези групи стават независими, започват да си намират собствено финансиране и започват също да си го изкарват на хората, когато подкрепата, която са имали в миналото, вече не е същата. Още веднъж повтарям, нека да не забравяме ролята на Алжир, иначе няма да стигнем далече. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, господин председател. От все сърце добре дошъл на господин Вимонт. Е, е, аз съм един от вашите големи почитатели. Е, джихади, терористичен, мафиотски тероризъм, е, те са заплаха за целия регион и отвъд. Е, и всъщност провалената държава в Мали е отчасти оправдание за решението взето от френския президент Олянд да се намеси и аз е, насърчавам френските войски, е, защото те явно са в остра фаза на борбата. Е, те очакваха бърза победа, обаче има асиметрия, спешно положение, тероризъм и така нататък. Това, което малко ме успокоява, поне което чета в британската преса, е, че е, френските войски и войските от Мали са посрещнати като освободители в е, южната част на Мали, е, така че това е в някакъв случай награда за тези, които са сътрудничили с джихадистите в различни места, не мога да ги произнеса, но сега те ще на тях ще им отмъсти местното население е, в е, красни, крайни форми на шария от последните две години. Но моята група подкрепя е, както спешната намеса от страна на Франция, приветстваме, разбира се, участието и на моята страна и на други членки на, държа... на Европейския съюз. Това е, обаче си остава нещо двустранно или тристранно като операция с малко участие на Европейския съюз като цяло и на неговата външна служба. Е, говорим за бързи действия, които могат да бъдат свършени конкретно от Франция и от Англия, е, обаче нямаме реално участие на европейски структури или НАТО. Е, НАТО не прояви жив интерес. Та, въпросът ми към вас е положението в момента по отношение на терористичната заплаха и също така тази тренировъчна мисия. Е, виждаме, че има нещо различно спрямо е, съседния Нигер. Там има ур, е, на от ураниум и има опасност терористичните бунтовници да завладеят тези мини от ураниум. Така че те, трябва да има охрана и ние питахме френските военни тук в парламентите казаха, че те нямат мандат да защитават нито Нигер, нито е, мините от Орани от там. Така че вие имате мека власт. Можем ли да изграждаме нации в различните страни, защото техните граници са очертани съвсем произволно. Ако погледнете картата, можете ли да защитавате границите? Можете ли да спрете тези пладнешки убийци, е, всичките, всичките незаконни търгови от единия бряг до другия? Е, би ли било твърде амбициозно е, Европейския съюз да изгражда изгражда нации, е, да осигури тяхната сигурност в целия регион. Аз съм докладчик по Сахел и проявявам жив интерес по този въпрос. Uh, Господин Танок, изказването ви беше точно 6 минути. А, още шестима колеги са поискали думата, така че ще ги помоля да бъдат по-кратки. господин Галер за НЕП. Благодаря ви. Въпросът ми е относно тренировъчната мисия. Вече сме натрупали опит в Сомалия, Сомалия, особено по отношение на веригата за плащане, за да сме сигурни, че обучените вече кадри няма да се обърнат към друг източници на заплащане. Сигурно ли сме, че властите в Мали разполагат с необходимите средства, за да плащат на обучаваните войници или ние ще трябва да поемем и тези разходи, т.е. заплащането на обучаваните? И всъщност, кого точно ще обучаваме? Доколкото знам, една част от армията участваше в държавния преврат – дали ще обучаваме и двете части на армията, дали тази мисия се вписва в процеса на национално помирение. И това ми въпрос е как ще гарантираме зачитането на правата на човека в този контекст, тъй като се чуват гласове, според които вече е имало изтъпление от страна на армията, в частност по отношение на на лагите. Господин председател, господин генерален секретар, благодаря ви за присъствието на нашето съдание днес. Благодаря ви за изчерпателното представяне на всичко случило се до момента, тъй като, колкото разбирам, операцията е започна вече преди 4 седмици и колкото разбирам, вие направихте един много добър обзор представянето ви беше успокояващо в някои аспекти, малко по-притеснително в други и тревогите ни са свързани особено с опасността този конфликт да се превърне от един класически в кавички военен конфликт в един асиметричен конфликт. Или както го а, наричат амичаните War Amongst People, което е и най-страшният познат вид война. Трябва да направим да положим всички усилия, за да избегнем това развитие на положението. Аз ам, не съм чак такъв а, добър експерт, като колегата изказват преди мен. Аз не мога да правя такива грандиозни обобщения, но смятам, че е жизненно важно да изградим или да доразвием, в зависимост от къде започваме, сътрудничеството във всяко едно отношение с всички участващи страни. На първо място съседните страни, Алжира, Марокко, Нигер, Нигерия. Въпросът ми е, полагат ли се усилия в тази насока? Неодавна с колеги посетихме Рабат и научихме, че обменът на информация относно положението на сигурността най-накрая вече е заработило между Марокко и Алжир, но до момента изобщо не е имало такъв обмен на информация. Това е отличен пример за това колко много работа трябва да се свърши и ще се радвам да чуя вашата информация, какво, какво, какви усилия се полагат в тази насока. Благодаря ви. No, it's Mr. Бисер. Господин Бисер. Благодаря. Това, което исках да споменам, да, вие говорихте за национално помирение. Това е нещо, което минава задължително през фазата на намиране на партньори за преговор. А за да се намерят такива партньори за преговаряне, трябва да се приемат на масата на преговорите тези, които са действащи лица на терена. А именно отделните организации в Мали. Защото освен Чатската организация има и друга Милена. Това е движение, за което предполагам да знаете. И знаете, че има вече заповед за арест прямо ръководителите на Мелена. А ако искате да намерите партньори, с които да водите преговорите, не трябва да си обвинявате партньорите и да ги пращате в затвора. Първо. Така че нещата не са толкова лесни. Искате да финансирате инвестиции в сигурността. Но каквото и финансово усилие да правим за стабилизирането на страната, ако нямаме политическо споразумение, това няма да продължи. И да, има примерно политическо споразумение в Мали. Добре, ще трябва в такъв случай и съседните държави да участват в това политическо споразумение, което да позволи дългосрочен мир в района. Благодаря. Благодаря. Господин Мар. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Знаете, че в тази група а, има най-различни становища. Ние тръгваме от принципа, че има етнически проблеми, има туареги от една страна, има бербери, които си имат конфликти помежду си отдавна. Ние бяхме против намесата на Франция. И виждате, разликите, етническите разлики там са големи. Смятаме, че целите и причините за намеса на Франция не са ясни. Първоначално през ноември Франция беше казала, че няма да се намесва. И сега, а после беше казано, че Франция ще се намеси много ограничено. И после изведнъж се казва, че Франция тръгва на същинско пълно завладяване на Мали. Интересно е, каква е позицията в този конфликт. Нещата са много неясни. Целите на Франция са много неясни. Салавистите прилагат шарията в Тъмбукто, разрушават старини старинни мавзолей. да, така е. Но когато салафистите се държат така, Това означава ли, че се подчиняват на това, което се налага като доктрина от Саудитска, Саудитска Арабия, Саудитска Арабия, която пък за внася влива милиони евро в европейската култура? Смятам, че има неяснота. Този тип поведение и реакция спрямо салафистите ще ни доведе до задънена улица. Тяхното движение тръгва от Катар и Саудитска Арабия, но не се казва всичко. Не се казва нищо по стратегическия контрол на буферната зона с Нигер защото знаете, че френското предприятие Арева държи основния дял от резервите на уран в региона. Мисля, че за това всъщност има интервенция там. Благодаря. Let me try to answer this question. The first one, was on uh, Algeria. Първо искам да задам първия въпрос на господин Арги за Алжир. Ще се опитам да отговоря и на въпроса, който беше повдигнат за целия регион. Аз мисля, че господин Танок също засегна този въпрос – ние всички знаем, че за да се разреши проблема с Мали, трябва да се разреши целият проблем с Сахел. Е, Тоест всички съседни страни трябва да работят съвместно и от името на върховния представител е, преди, точно преди една седмица е, на среща е, на партньорите по сигурността в Либия е, за правосъдието и така нататък, аз се опитах е, да кажа нещо и е, външният министр от Триполи е, каза че, съвсем ясно, е, че ако няма регионално сътрудничество с други страни, не може да гарантира сигурността на собствените си граници. Е, той се обърна към държавни глави от целия регион. Той няма предвид само Сахел, има предвид Алжирия, Мали, Нигер и Мавритания. Той говори и за Сомалия, дори за Нигерия, дори за Централна Африка защото терористичните потоци, както те ги наричат мафиотски терористи, се разпространяват е, от е, Атлантическото крайбрежие е, до Тихия океан. И именно до то, именно пред това сме изправени сега. И за да бъда честен с вас, дори е, и макар и алжирците, е, както вие намекнахте, не са достатъчно конструктивни. Онова, което се случи в собствената им страна, в Мера с терористичната атака, е, ги накара да се събудят, накара ги да се стреснат. Не само те, но и много други, защото различни... стана ясно, че в тези терористични групи има най-различни нации и че трябва да има разузнавателни сведения за тях. И те е, се движат свободно в целия регион, така че ние отлично знаем, че трябва да работим е, съвместно и е, това е мнение, което съществува от много време и е, ние е, станахме инициатори на стратегия за Сахел и Африканския съюз ни подкрепи и Романо Проди е, беше специален пратеник е, на генералния секретар на ОНЕ. Той вършеше същата работа, така че е, ние трябва да работим съвместно и различните трябва да се обменя информация, трябва да се опитваме да споделяме сведения от разузнавателни е, акции, да видим как да се борим с терористичните е, акции и изобщо да изкореним злото, е, защото това са различни видове на законна търговия с наркотици, с човешки същества, изобщо различни видове трафик. И именно ако погледнем на нещата е, е, в дълбочина, ако стигнем до корена им, тогава ще можем да се освободим от е, е тези е, заплахи. Аз е, мисля, че по този въпрос няма спор. Господин Танок каза, дори и някои от тези три основни групи, които са в южната част на Мали, някои от тях чувствително пострадаха от контраофанзивата на френските сили. Една от тях повече от другите, въпреки всичко, те са си там, те са много устойчиви, много така бързо оцеляват и са готови да отвърнат на удара. Ние трябва да правим всичко, за да се справим с това предизвикателство, но трябва да сме честни. Е, предстои дълга работа, стратеги... стратегията е дългосрочна и е, господин Танок, вие споменахте е, за кап Нигер. Точно това прави Кап Нигер. Може би не в същия мащаб, както UETN, където има 2000-5000 човека, докато в Кап Нигер има 40-50 хиляди човека, които подкрепят силите на сигурност в е, Нигер. Е, те е, действат основно в северната част на Нигер за борба срещу евентуална заплаха. Ние много добре знаем, че в Нигер или в Мавритания или в Мали резултатите от това, което се случи току-що в южната част на Мали, ще се почувства и в Нигер, и в Алжир. Това всъщност са скачени съдове. Това са скачени съдове и е, трябва да е, имаме много широка картина, ако искаме да се борим. Няма и сянка на съмнение. Вие попитахте защо не може, ние не реагирахме така бързо, както французите. Искам да ви кажа, че трябва да сме реалистични. Ако имахме добри бойни групи, които да са бързо подвижни, те биха били мобилизирани за 24 часа. Някои казват, че е необходим един месец, други казват 6 до 8 седмици, защо французите действаха бързо? Защото французите са единствените в Западна Африка на място. Не само в Мали, в Чад, в бряг на Солновата кост, в Сенегал. Това са военни части, е, които е, бяха вдигнати под тревога в сряда и в петък вече бяха на бойното поле. За сега е, е, Европа не разполага с такъв военен капацитет. Както и вие казахте, НАТО, НАТО също е, няма такива възможности. Така че въпросът е, е кой разполага със способности да реагира бързо. Ние всички знаем, че ние бяхме изненадани от действията на силите в Мали. В сега говорим за Буркина Фасо с представители е, е, по политическо решение. Те напуснаха колата, качиха се на колите и започнаха военни действия. Ако това не е изненада, не знам какво е изненада. И заради това трябваше да реагираме бързо. Ние бяхме единствената страна, която разполагаше с капацитета да го направи. Е, важното е да има бърза реакция от френските сили или от друга държава членка и тогава Европейския съюз да е, се присъедини със собствения си капацитет и да добави е, своята добавена стойност, защото има от една страна военни сили, е, дипломатически активи, е, хуманитарна помощ, е, програми за развитие. По този начин имаме една цялост и това са така наречените от нас разбираеми действия. Точно това правим, това, което направихме и в Африканския рок и в Сомалия. Сега специално за Сомалия ме питахте дали UETM могат да избегнат някои от трудностите, е, е, които, с които се срещнахме в Уганда и в Сомалия. Каквото и да си мислите за Мали, още не е постигнат стадия на напълно провалената държава, както беше в Сомалия. Тук е в Мали искам все пак да ви напомня, защото някои спорва този факт, че настоящия преходен президент е бившия председател на Националното събрание. И съобразно Конституцията, е, той е единствения, е, който може да бъде временно изпълняващ длъжността президент, докато се състоят избори. Така че той поиска международна помощ и за момента той управлява страната с значително силна администрация. Има правителство, има министър на външните работи, и изобщо има административни органи, така че не е толкова трудно да, да се установят финансовите канали. Аз съм съгласен с вас за това, че трябва да се реструктурира армията. И трябва да има национална армия за цялата държава. И това е, е точно това, което е, генерал Лекуентър, който е главнокомандващ на силите, е, говори за военни учения за най-добрите военни единици. Но частите ще бъдат обучавани на ротационен принцип – но също така трябва да има и съвет за реорганизацията на армията, е, кои, е, е, как да се обучават войници от различните части на страната, за да може в край на краищата да има единна професионална армия с истинско национално измерение. И накрая, както вие правилно казахте, Говорим за е, учения на трупите и тяхното е, е, така, обучение в дух на международното хуманитарно право. Ние започнахме това обучение с помощта на неправителствени организации и също така наблюдатели от Африканския съюз, от ООН и те ще отидат на място и ще наблюдават какво се случва в отделните градове, и с евентуално нарушение на човешки права. Господин Бисеп, вие говорихте за националното, националното е, помирение. Може би сега малко ще поприказвам на френски. Да, е, вие сте напълно прав. Точно това е проблемът. И няма спор, че има затруднения в момента с МЛНА защото МЛНА е, дългосрочно е, заявява е, своето желание да бъде независим от региона, където живее общността на туарегите, т.е. иска по някакъв начин да постави под въпрос териториалната цялост на страната. В приятия пътен лист беше заявено ясно, че властите на Мали могат да разговарят само с групи или общности, които спазват териториалната цялост на Мали и които спазват конституцията на страната. Така че това е проблем, който трябва да бъде преодолян и е, всички е, се стремят да постигнат напредък особено нашата делегация на място, която се опитва да установи контакти. Има и други, които правят подобни опити, но тук също трябва да предвидим време, защото процесът на националното помирение далеч няма да бъде лесен. Говорите за арести, да, трябва отблизо да наблюдаваме тези арести, и част от помощите от страна на Европейския съюз ще предвидят възстановяването на същински правен ред и правосъдие, но всички е, е, правни мерки е, трябва да бъдат в духа на закона. Но в МЛНА състава е разнороден и трябва да бъдем внимателни. Вие сте прави. В момента те окупират Кидал – Френските войски също са там с някой от войските на Чад. Трябва да видим доколко могат да постигнат компромисно решение заедно с властите от Бомако. И накрая, господин Майор, вие ни питахте, зададохте въпрос за туарегите. Ние е, сме напълно съгласни с вас. Решението не може да бъде военно решение, е, то може да бъде само политическо. Аз е, точно това казах. Ако всички са съгласни по този въпрос, ще трябва време, но ако видите какво се случва в Нигер, как те постепенно намериха решение на въпроса с туарегите, мисля, че имаме някакъв опит, от който можем да изходим. Благодаря ви. Имаме още трима колеги поискали думата. Госпожа Гомеш и Петър Лезе. Госпожа Гомеш, има думата. Благодаря ви. Господин Вимон, Бих искала да ви попитам дали на последното заседание на съвета имаше възможност да се обсъди въпроса за финансиране на действията на Европейския съюз в Мали, като например тренировъчната мисия. Всъщност това не е ли един от проблемите? Тази мисия всъщност вече беше действаше на място още преди френската на мисия, френската на намеса, извинете. И част от проблема е, е липсата на финансова подкрепа и съгласуваност от страна на държавите членки. Това се дължи не просто на френската намеса, а на цялостната заплаха за нашата сигурност, идваща от Африка и то не само от тази част на Африка, но и от други части на континента. Бих искал също така да ви помоля да ни обясните как точно си сътрудничам с ЕКОВАС и с Африканския съюз? Вярно е, че отпускаме средства, но има ли някаква възвръщаемост на тези средства? По въпроса за политическата координация в Мали и в целия регион. Знаем, че нещата започнаха да се подобравят в Африканския рок когато започнахме да работим за истинска политическа координация. Говорим ли в момента за политическа координация в май, чрез тренировъчната мисия, чрез преговорите за помирение с МН, ЛА и с другите участници. И също целият процес за изграждане отново на държавата. и Кап Нигер, Либия, Алжир, Марокко и всички останали нали, съседни държави. И накрая които според нас да са държавите, които финансират терористичните организации, като Катар и Саудитска Арабия, например. Въпросът ми е, знаем, че такова финансиране идва. Правим ли нещо срещу тези държави? Благодаря, господин директор, за презентацията. Нека да се върнем отново на въпрос с, с Мали. Въпросът ми е как разглеждате вънният въпрос. Знаем, че в момента има 4000 франски военнослужащи на място, но а, Франция няма да остане в страната. Има и между 5 и 6 хиляди военнослужащи от Чад и от Африканския съюз и вие ни говорите за 500 души, от които 200 горе-долу са обучаващи. Въпросът ми е как точно възнамеряваме да гарантираме безопасността в Мали след напускането на френските военни сили и след като е, военните сили на Чат и Франкански съюз поемат контрола над положението в страната. Притесняваме особено хуманитарното положение. В момента има нещо подобно на спокойствие благодарение на френските сили. Но след като те напуснат със страната, как смятате, че ще се осъществява координацията между обучението и дали всъщност африканските сили ще бъдат обучени на време? Благодаря, госпожа Лезинг. Искам да се спра на преговорите. Как мислите това да стане за бъдеще? Искам да задам няколко въпроса, защото смятам, че е доста опасно, когато има военна намеса. Смятам, че първо трябва да се зададем някои основни въпроси. И какви са възможностите за преговори, които се очертават, но като че ли те са изоставени на заден план. Ако видим какво става сега в Либия, мисля, че точно това е част от проблема, а именно че подходихме по военен начин, без да имаме никаква визия относно бъдещето на тази държава. Не бива да забравяме, че се налага обикновено в този случай и атака върху а, гражданска инфраструктура, нещо, което води до други проблеми. А сега конкретния въпрос – виждате, че имаме едно десетилетие на конфликти. Конфликти, които продължават. Но не съм чула от ваша страна какви са възможностите за преговори. През 90-те години имахме а, вече едни подобни преговори, един мирен договор, който включваше, че богатият ю може да, да плаща компенсации. Тези компенсации никога не бяха осъществени, бяха прекъснати и Юга не осъществи своите обещания, не удържа обещанията си. Какво можем да направим сега? Не можем да говорим с станниците, защото те не спазват Конституцията. Разбира се, има и различни типове бунтовници. Те не са задължително интегристи. Искам също да задам въпрос относно хуманитарната криза. Казахме, че журналистите нямат достъп в военната зона. Това е проблематично за демокрацията. И също така установяваме, че няма гарантирана сигурност на журналистите. Разбира се, това е невъзможно, защото по време на въздушните атаки, всички могат да бъдат засегнати. След като не е гарантирана сигурността на журналистите, това означава, че не е гарантирана сигурността на цивилното население. Деца могат да загинат също. Друг въпрос – Какво ще кажем за това самоуправление на туарегите и дали те ще искат подсилена автономия? Благодаря. Благодаря, казва председателя. И... И така, е, ако трябва накратко да обобщя въпроса, как да водим война без да е, има заплаха с журналистите? Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Времето тече. Е, госпожо Гомеш, ще ви отговоря на френски, понеже зададохте въпроса на френски. За финансирането, да. Юте, е, ще бъде финансирано, както всичко останало, възоснова на държавни вноски. Тази операция не е по-скъпа от водените до сега. Е, и е, подкрепата, която ние оказахме на ФИСМАС, е, ни струва много по-скъпо. Обаче, ако трябва да отговоря на въпроса ви, дали има е, така, е, не са отишли на празно парите е, за действията в Африканския рок. Мисля, че да. Вижте къде е Сомалия спрямо преди това, където беше преди 10 години. Там имаше една провалена държава, благодарение на Европейския съюз, борбата срещу пиратството, подкрепата за африканските сили обучението на елита на елитните сили в Африканския съюз. Местните сили постепенно се възстановиха и мисля, че тези пари е, действително е, така се възвърнаха средствата, особено като видим къде е Сомалия днес и всички изказват признателността на Европейския съюз, защото е, Европейския съюз беше водещ, но трябва да до сега ние сме финансирали Еменсон, сега ще финансираме и ФИСМА, новата, новите африкански сили в Мали. И е, мисля, че това е доста умела употреба на силите, защото африканските сили постепенно е, постигат е, стабилизация. На трето място, да, ще има специален представител за Сахел. Е, върховният представител ще избере човек до няколко дни или до няколко седмици. И се надявам мисията да бъде точно толкова ползотворна, както мисията на Алекс Фондус в Африканския рок и е, това може да бъде полезно по причината, която вече посочих във връзка с необходимостта от е, регионално сътрудничество. По въпроса, който ми зададохте за е, е, силите, които са на място, ако е, французите се отеглят, както твърди, че ще го направят, ще оставят зад гърба си африкански сили, които наброяват около 8000 войника, плюс около 5000 войника от Мали. Тоест, това са военни сили от 13 000 човека, за да гарантират сигурността на северната част на Мали. Сигурно няма да бъде достатъчно, но това са сили, които ние ще обучим. Е, това е, са сили, които ние ще обучим. И ние няма да обучаваме е, само силите от Мали, но други партньори ще обучават е, сили от е, африканските сили. Примерно британците ще обучават войските от Нигерия. Така че ще има значителни сили, които могат да изиграят полезна роля. Зад африканските сили трябва да дойдат мироопазващи сили на ОНЕ защото това предполага гарантирани финанси, е, оборудване и обучение, ако е необходимо. Дали ще бъде достатъчно, не съм сигурен, но така отговарям е, на въпроса, който ми беше зададен на последно място. Ако искаме да имаме реално е, решение за бъдеще, както вие правилно казахте, ние трябва да потърсим политическите решения с туарегите. Аз съм напълно съгласен с вас. Трябва да направим разграничение. Е, бунтовниците, акми, заратини и така нататък много често не са от мали. Това са пришелци от други страни и много често не са и туареги. Е, може тук там да има е, туареги, но Акми и Муджо е, почти няма туареги, така че трябва да има ясно разграничение между е, бунтовниците. Това е мафиотско-терористично формирование е, и спрямо тях няма политическо решение, докато туарегите са различни и аз съм съгласен с вас, че тук трябва да се търси политическо решение. Автономия и друго решение – те трябва да решат, ние не можем да им налагаме решение. Единственото, което мога да кажа е, че ако погледнете какво прави Нигер е, през последните години, след е, е, някои несполуки с поразумения, които бяхме постигнали с туарегите, те се бориха по нов начин, но Успеха беше включване на туарегите в армията, в правителството, министър-председателя на Нигерия е Туарек и това е, доведе до същинска разлика. Но е, е, населението на Мали трябва да решава, а не ние да им налагаме решения. Много ви благодаря. Господин Галер, искате ли да направите едно малко обобщение? Не? Добре. Благодаря ви, господин Вимон, за добавените разяснения. Остават ни още две точки в дневния ред, които се надявам бързо да разгледаме. Първо, докладът на Кристиан Дан Преда и Давид Мартин относно мисията за наблюдение на изборите в Йордания. Кристиан, имате думата. We have to find date for the Merci, merci infiniment. Leave quietly the room. Моля всички, които напускат залата, да го направят тихо, за да може да продължим с работата. Ще започна. Мисля, че колегата Девид Мартин не е тук. Всъщност той беше главният наблюдател на наблюдаващата мисия на Европейския съюз. Аз ръководих малкият екип на парламента с 7 члена. Госпожа Тана Файон, господин Глижба и другите колеги. Работихме в отлично сътрудничество с колегата Девид Мартин и неговият екип. С няколко думи какво правихме на място. Както обикновено в а, случай на мисия за наблюдение на изборите, имахме за контакти с, с политическите групи и с а, властите, организиращи изборите. Срещнахме се с двете ислямистки партии. Фондът на ислямистските партии, който всъщност бойкотира изповите. Срещнахме се, за, за да разберем а, защо всъщност бойкотират изповите. И а, умерените исламисти, които всъщност се оказаха избор, изненадата на тези избори, защото спечелиха около 20 места. Имаше, срещнахме се и с а, м, подали сигнали за купуване на гласове. Срещнахме се и с представители на левицата. И както вече казах, още преди повършването на изборите отчетохме отлично равнище на логистична подготовка. Стигнахме до четири основни извода. Първо, значението на изборите проведени в Йордания в контекста на реформите в страната. Различните действащи лица, с които се срещнахме, разгледах въпроса от своя гледна точка, като разбира се най-силна съпротива имаше от страна на исламистите. На второ място обсъдихме въпроса за представителството и в частност за представителството на палестинците. Интересно нововведение в изборите в Йордания тази година беше да се изберат 27 от 150-те членове на парламента по метода на пропорционалното представителство. Но исламистите сметнаха това за недостатъчно. Те бяха поискали методът на гласуване да бъде още по-представителен. На трето място е регионалният контекст и, разбира се, случващото се в Сирия. и връзката с е, Израел, защото, както може би си спомняте, изборите в Израел се поведоха един ден преди изборите в Йордания, така че беше неизбежно да се направи връзка между двете. И накрая въпрос е за представителството на жените. Тази година вече беше въведена квота от 10% за жените. Но всъщност квотата беше надхвърлила, тъй като имаше и жени, които успяха да спечелят. И в момента представителството на жените е подобрено. Но това си остава проблем, както и свободата на пресата. Разбира се, има какво да се подобри. Особено по отношение на отговорността, която носят а, а, вестниците за коментарите, които се публикуват на техните вебсайтове, например. Колегата Дейвид Мартин е тук. Той може да ни даде много повече подробности в самия изборен ден. Не, нещото, което много ни впечатли, беше, че предизборната кампания продължаваше буквално пред е, избирателните бюра. Всичко се случваше дух на спокойствие, нямаше някакви сътресения. А относно повеждането на самото гласуване, навсякъде констатирахме отлична подготовка на служителите, нямаше никакви инциденти. Ето защо и изводите ни като цяло са много положителни. За първи път а, има наблюдение на Европейския съюз на изборите в Йордания. И сега с ваше позволение давам думата на колегата Дейвид Мартин. Микрофон, ако обичате. Мартин, the chief observer of that. Така. Благодаря, господин председател. Ще... Кришан, вече по-голямата част от нещата, но все пак... Ам... Както чухте, и изборите там идват след арабската пролет. И се увеличават все повече цените на хранителните продукти. Тези избори трябва да покажат дали демокрацията в Йордания функционира правилно. Истината е, че Изборите бяха много технически организирани. Имаше една независима комисия, избирателна комисия, която беше изготвена около година преди самите избори. И съществуването на тази комисия ще позволи да изпратим и наши наблюдатели там, а те също си имат и техни собствени, но както и много хора казаха, че нищо не се е променило след изборите, въпреки че изборите са били много добре организирани. Защото системата е организирана така, че да бъдат избрани тези, които системата иска да бъдат избрани. И просто е направено така, че кандидата, който те искат да бъде избран. Имаше един единствен по рода си в света, а не единствен трансфериращ се вод. И накрая почти нито една от партиите, които участваха, не получи места. Тоест, ако имате 1150 души, които са избрани, в повечето случаи тези, които са избрани, се оказват без политическа програма, т.е. не са основните опоненти. И в крайна сметка са избрани тези, които управляващите са искали. Нека да напомним, че през 2010 година тайните служби признаха, че е имало отклонения на а, различни и различни други измами с изборите. Следващия етап ще бъде да се насърчат политическите партии, за да сме сигурни, че имаме истинска демокрация. но както вече казах, поне има някакъв напредък относно организацията. Микрофон за оратора. Е, <clears throat> panie Przewodniczący, tylko e, kilka uwag, które zawsze są uderzające przy Господин председател, такива коментари винаги е, ни стряскат, когато говорим за избори в страни като Йордания. Първо, е, Колегата Преда вече каза, че е, предизбирателната кампания продължи е, в деня на изборите пред избирателните бюра. Никой не протестира, така че ние стигнахме до заключението, че това е просто част от политическата култура на страната. На второ място е, присъствието на наблюдатели от политическите партии, но също така и на организации, които наблюдават е, демократичните процеси в е, самата Йордания, също бяха тъжна гледка и това, което ме очуди беше, че в избирателните бюра е, имаше е, отделни е, урни за мъже и жени, отделни самите избирателни бюра бяха смесени, така че когато жените гласуваха, можеха да срещнат мъже в избирателните бюра като членове на избирателните комисии. тези избори са различни от това, което можете да си представите. В е, избирателно бюро, където има мажоритарна система, и когато се избира кандидата по мажоритарна система, имаше една жена кандидатка. Е, в е, избирателните бюра за жени тя получи три гласа. По-късно ние попитахме представителя на Иордания, който ни придружаваше, как могат да коментират подобен избор. Той, ние, ние смятахме, че трябва да има солидарност все пак между жените, докато той смяташе, че основният критерий при избора, който правят хората е, е от кой род са кой от кой род е. е така че е, това, нали, тази солидарност, която, ние, като която европейската култура предполага, не беше проявена. Е, беше странно да се наблюдава и избирателния процес в традиционните избирателни райони, където самите където, където живеят йорданци, но където има и групи от палестински происход. Е, някои от е, тях са родени в Йордания, обаче има много големи разлики в външното им поведение и защо в, в, е, в, в външната проява, в, в, в, в, в изказа по време на изборите и това, което каза колегата Преда, е, че е, избирателният процес сам по себе си е, трябва да бъде е, високо оценен и изобщо положително оценен, особено единната система за избирателни списъци. И мисля, че в много европейски страни можем да, така да, да, да се придържаме към техния пример. Имаше контрол и върху всички нагледни материали, върху и наблюдателите потвърдиха, че е, лицето, което гласува, е лицето, което удостоверява самоличността си. Така че е, нямаше е, никакви неколкократни гласувания или изобщо, или изобщо каквито и да било нарушения по време на изборите. Това е. Това е голямо предимство за системата като цяло, както и работата на Централната избирателна комисия. Е, Благодаря ви. Да, мисля, че светите, които ни дадохте, ще са много важни в контекста на подтоката на документа, който ще ни представите. и с а, нетърпение очакваме препоръките, които ще предложите. Струва ми се всъщност, че процесът е много интересен, да бих казал вълнуващ, ако го разгледате в контекста на случващото се в арабските държави близко, бли, съседи на Европейския съюз, имам чувството, че всички те стъпка по стъпка се приближават към правовата държава и демокрацията. Им се струва, че в този контекст Йордания може да служи за пример за останалите държави на Раския полуостров. Разбира се, всички тези държави са много различни една от друга и са на различен етап в своето развитие но според мен е много важно да наблюдаваме случващото се в Йордания, тъй като държавата е от ключово значение за целият регион. И така стигаме до последна точка от дневния ред. Госпожа Гомеш искаше накратко да се спре на този въпрос. Темата е какво ще ще, какви ще бъдат действията ни относно замразените активи, притежавани от диктатори и техни приближени, свалени в контекст на Руската революции. А, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Може би си спомняте, че когато проведохме заседание в, в Кипър с а, колегите от националните парламенти, Бернардин, Бернардино Леон, Леон извинете, ни помоли да се заемем с този въпрос и наистина да настояваме за решителни действия от политическа и техническа гледна точка – за възстановяването на замазените активи от арабските революции. Той подчерта, че това е много важно и че подобни действия ще ни направят много високо ценен партньор за държавите от арабската пролет. Следствие на тази среща, моята политическа група организира семинар, отворен за всички членове на парламента. За мое удоволствие участваха и, представители на посолствата в Либия и Тунис. Имахме водещ експерт от Тунис, който участва в комитета за евентуално възстановяване на тези средства. Участваха и представители на Швейцария, защото, разбира се, голяма част от тези активи се намират в банки в Швейцария. И всъщност Швейцария вече има опит, има опит, има представа как се действа в случай на подобни искани за възстановяване на активи. И сега с ваше позволение ще дам думата на колегата Арлаки, който има конкретни предложения. Предложения които може да направим на Европейската служба за, воен, за външна дейност, защото при възстановяването на активи се повдигат много сложни правни въпроси. Често те са, са съпъствани с а, липса на достатъчно познание от страна на експертите на държавите от арабската пролет за правните особености. Затова изпусках включването на този въпрос в дневния ред. Според мен е важно ние тук в Европейския парламент, основавайки се на експертното мнение и разбира се с сътрудничеството на други колеги, да а, поискаме от председателският съвет и се надяваме съвсем скоро на пленарното седание през март или през април да има дебат с Европейската служба за външни дейности за това какви мерки са предприяти и евентуално дебат, който ни позитивно правим конкретните предложения, които сега ще ни представи колегата. Благодаря ви. Господин председател, искам, нека всички да се върнем на темата на следващото заседание, когато има повече членове. Е, е, аз мисля, е, че прекалено малко депутати има в момента, за да се вземе каквото и да било решение по толкова важен въпрос. Аз не смятам, че ние можем да направим каквито и да било препоръки в момента, просто защото няма достатъчно колеги, които да участват. Аз мисля, че трябва да е, се занимаем с този въпрос, когато е, има повече хора. Не, че ние не сме качествени, но понякога е, качеството не може да компенсира липсата на количество. Благодаря ви. Точно това щях да кажа. Това беше въведение от страна на Ана по този въпрос. Трябва да продължим допълнително, за да вземем позиция. Сега ви напомням, припомням, че е, нашия дневен ред е грешен. Следващото заседание не е, е в понеделник, а в четвъртък, е, така че в 9 часа е, ще продължим, така че искам само да ви напомня, че следващото заседание е, е в понеделник. Е, е в четвъртък. Благодаря ви. Yeah, but for the whole thing. Thank you. And then all of us are invited, I think, tomorrow evening. И утре вечер ще има прием, организиран от Лейди Аштън. Тя ни обеща великолепно червено британско вино.